Possiamo iniziare. Buonasera, buonasera a tutti. Можем да започнем. Добър ден на всички. Съжалявам, че колегата Гореро не е тук. Е, като че ли си е щупил крак. Обадих му се от ваше име, за да му пожелая бързо оздравяване. Първата точка приемане на дневния ред. Вече ви е раздаден на 7 юни този дневен ред. Трябва да се опитаме да направим заседанието на координаторите в 17.30, което пък означава, че ако не успеем, но пък не виждам колегата Мартин, та ако не успеем тази вечер, е добре да го преместим за утре сутрин 9 часа. Говоря всъщност за доклада на господин Мартин за комисията за разследване. По искането на групата на НП ще има първи обмен на становища утре сутрин. Този обмен на становища ще бъде между гласуването и срещата с е, министъра Геори. Ако нямате нищо против, продължавам нататък съобщение. Първо, ще ви кажа кои са избрани за докладчици. Е НП избра господин Тарковски като докладчик за европейския семестър. Социалистите избраха господин Гереро като докладчик за доклада свързан с преразглеждането на член 70 по регламента за преговорите за, за законодателните процедури. Социалистите и демократите избраха госпожа Брзбоата като докладчик на, е, за юридическата комисия за публикуване на електронен вестник и е, Алда избра господин Илчев, мисля, че се чете Илчев, казва председателя, е, за доклада за инициативи в пленарна зала. Ако няма никой нищо против, приемаме казаното за прието. Нашата комисия изпрати делегация в Полша на 24 и 26 май беше посещението. Една малка делегация бяхме. Аз, господин Карера, госпожа Гормай, господин Дав, т.е. бяхме малко. Господин Тарковски беше там, тъй като той е, както знаете, поляк, но той не се броеше в квотата. Имахме много срещи, много е, като например срещи с министра на външните работи, господин Сикорски, заместник министра на външните работи, който отговаря също така и за е, юридическите въпроси, господин Спунар, госпожа Бернатович, държавен секретар по европейските въпроси, господин Довгиелевич, също държавен секретар за европейските въпроси. Ето, госпожа заместник председателя е сред нас. Полското правителство всъщност вече е излязло с някои от а, приоритетите си, като например економическото управление, връщането към ръст на економиката, но така или иначе бе подчертана необходимостта да се а, стигне до край на преговорите за приемане на Харватия и то до един успешен край, както и продължаване на преговорите с другите страни кандидатки за присъединяване към Европейския съюз. Що се отнася до нашата комисия и досиетата свързани с нея, полското правителство и съответното а, председателство заяви, че се интересува от прозрачността, от присъединяването към Европейската конвенция за правата на човека, електоралната реформа и така нататък. Имахме среща и в Сената, и в Сейма и говорихме най-вече за Косак. Освен това, се подготвя нов изборен закон в Полша, за това също говорихме. Дискусията в Полша тече около това да се позволят а, альтернативни начини за гласуване, като например по почтата или по електронен път. Освен това имахме среща и в Конституционния съд с а, професор Прдзеплински, както и с съдии в този съд. Е, беше много интересен дебатът, много интензивен. Занимахме се най-вече с присъединяването на Европейския съюз към Конвенцията за основните права, както и съответните съдилища, които се занимават с нейното прилагане и както правим обичайно имахме една среща с студенти в един университет, който се нарича Чивитас. И а, както често става в такъв формат а, срещи, имахме и срещи с гражданското общество, доклади от тях, особено експерти по европейските въпроси. Накрая проведахме пресконференция. Най-вече по искане на господин Тарковски искам а, да ви помоля да сложим един краен срек за подаване на а, предложения за изменение, но тъй като господин Църковски го няма, аз предлагам понеделник 20 юни 2011 година в 12 часа за предлагане на изменения което ще ни даде възможност да гласуваме на понеделник 11 и вторник 12 юли. И с това давам думата на господин Дав. Е, е, um, господин председателю, получихме един проект на доклада на колегата – Така че няма как да правим изменения преди идния понеделник. Може да се опитам, разбира се. Извинете, не, не получихме доклада на колегата, така че няма как да подадем предложение за изменение. Направо би било абсурдно, според мен. L'emendamento no, un progetto di relazione è stato distribuito all'ultima riunione. От секретарията тук ми казват, че е раздаден на докладът. Нека да опитаме. Видим дали ще успеете. Само смъртта е финална. Всичко друго може да се променя. Така че Преминавам нататък. Протоколите от заседанията 22 март, 18-16 април, 23-24 май 2011 година. Ако няма възражения по тях, е, можем да ги смятаме вече за прияти. И така, продължаваме напред. Стигаме до четвърта точка от дневния ред. Тълкуване на членове 13 и 18 от правилника за дейността във връзка с избора на заместник председатели. Бях избран за докладчик на 5 октомври и ще се занимавам с този въпрос, тъй като имаше искане на председателят Бузък с едно писмо от 3 септември. Имаме работен документ. Мисля, че той е раздаден, трябва да е пред вас. И имайки предвид предложенията, които са направени най-вече от колегата Иланд, най-общо нещата са свързани с три въпроса. Простички са, но процедурните въпроси са свързани с това, че през юлската сесия трябва да има избор. Избор на един заместник председател. Така че мисля, че би било без... добре ние вече да сме гласували по, по съответна позиция на нашата комисия. Първа и втора точка. Между другото казах, че имаме три точки в доклада. Да, първа и втора. Мисля, че нещата са по-прости, по-ясни. И става дума за въпроси, които могат да бъдат разрешени преди гласуването на следващото заседание в Страсбург. Докато третият въпрос ми се струва малко по-сложен Следователно, може би е добре да не се занимаем сега с нея, а да я отложим за бъдеще. Така, за какво става дума? Става дума за това как да се гласува за един заместник-председател, когато има само един такъв защото се предвижда да има споразумение между групите за едно име. Въпросът е дали може в този случай да има гласуване, което да не бъде тайно, ръкопляскане. да, след като може да се направи такова нещо, когато те не броя на кандидати не решава броя на местата, то има едно предложение, то тогава би могло при гласуване на един човек за едно място да се подходи по този начин. Ако сте съгласни. Втория въпрос. Кой решава? Кой решава да се гласува така или не? Мисля, че може да отговорим ясно, защото в правилника пише, че може да се подходи така, но не означава, че трябва. Тоест факултативно е казано. Не е задължително. Chi eh, decide sulla possibilità di usare Мисля, че онзи, който ръководи заседанието, т.е. председателят е този, който има пълномощията да прецени дали да предложи такъв тип гласуване или не, тъй като то не е задължително, е факултативно. Ето това според мен може да се гласува утре сутрин. Третата точка е свързана с начина на гласуване, модалностите на вота и колегата ми каза, че за да има демокрация, да се опазва прозрачността и да се избягва гласуване само на втори тур, а не на първи. Би трябвало да се запише на избирателната листа поне половината от имената от предложенията. Сериозен е този въпрос и имаме нужда от по-нататъчни дебати по него. И затова бих е, я махнал сега и бих ви предложил да я обсъдим по-нататък. Колегата Виланд има думата. Ораторът говори без микрофон. die falsche Lampe gebrannt. Ja. Vielen Dank. Благодаря, господин председателю. Относно процедурата, която предложихте, трябва да изпълни тази процедура днес по отношение по двете точки, които назовахте. Ще изберем един eine Frage nach der Reihenfolge. И така. Äh, völlig klar auf der Hand liegt. Първият въпрос трябва да процедираме така, както казахте. По втория въпрос, който споменахте, не знам дали трябва да процедираме така, както казахте и процедурата да бъде изпълнена през юли, когато споменахте за тайното гласуване. Става въпрос за двама кандидати. Дали те да бъдат избрани тайно или не. в член 13 алинея 1 изречение 1 се посочва, че трябва да има само един кандидат за председател и той да бъде обявен и да бъде представен от предшестващия председател и той може да обяви, че а, гласуването не трябва да бъде тайно, а явно, чрез а, ръкопляскане. И в този случай трябва да последваме вашето предложение, но все пак в контекста на третия въпрос, на който искам да се спра, кога трябва да се провежат тайни гласувания? когато става въпрос за принципа на тайното гласуване. Изключението трябва да бъде ясно дефинирано, именно за това кога трябва да се прибягва към тайно гласуване. В тази връзка избор на председател не би трябвало да е проблем. Но исках просто да се спроща веднъж на тази точка. По този въпрос трябва да има едно ясно тълкуване. Въпросът, на който се спряхте на последно място, въпросът в вашия работен документ в точка 2.2. От една страна се говори, че члена трябва да бъде избран от абсолютно мнозинство и относно заместник-председателя и квесторите има възможност да бъде подаден само един глас. Така че има две разпоредби, които си противоречат. И тази сутрин се заминахме с този въпрос. Социалистите имат едно имат а, а, такива разпоредби, каквито ги споменахте преди малко. В а, на социалистите е записано по начина по който вие обяснихте, но все пак е добре да обясните процедурата. Има ли някой друг, който иска да се изкаже? Не виждам дигнати ръце. Трябва обаче да се вземе решение по този въпрос. Колегата Виланд е постигнал едно съгласие, що се отнася за премахването на третия въпрос. Като че ли обаче той не е съгласен и по втора. Тоест, въпроса, който предложих да разрешим. Когато има само една кандидатура, председателят на съответното общо събрание, т.е. на заседанието, пленарното заседание, да реши дали да има тайно гласуване или да се гласува с ръкопляскане. Не разбрах, колега Виланд, защото вие казвате добре. Е, гласуването през юли може да бъде с ръкопляскане, но ако се повтори това, т.е. ако имаме пак отново само един заместник председател, който трябва да бъде избран, тогава ще бъдете против ли да има такава възможност за ръкопляскане? Не, не ви разбира. Може би аз не съм разбрал. Ich glaube, dass es eine Lösung geben muss, die sowohl относно относно възможността да се гласува както а, тайно, така и чрез ръкопляскане, но да се даде възможност за, за, за действия на лицето, което е отговорно, но все пак ръцете не са му развързани толкова много. Ако кандидатът е само един, то тогава ще е чрез гласуване, а, но пък може да има случаи, в които някой от политическите групи да изисква тайно гласуване. Но правомощите правомощията на председателя трябва да са ограничени. А, quindi stabilirebbe il principio. Добре, значи искате. Разликата с моята позиция е следната, поне доколкото разбирам. Аз казвам, когато броят на кандидатите в случая е един, това е простия случай, взимаме тази хипотеза, един кандидат за един пост. Да, аз тогава казвам, може да се гласува и с акламиране, т.е. ръкопляскане, ако председателят прецени така – Иначе, разбира се, може да се гласува и тайно. Значи сме съгласни с вас, така ли? Може би аз не, не, не, не съм обяснил добре това, което искам да кажа. Така че при следващото гласуване, ако бъде одобрено моето становище, ще решим така. Председателят е този, който ще прецени как да се гласува. Дали да се гласува с ръкопляскане или не. Аз мисля, че така. Предполагам, че, че не сме се разбрали. Аз може би не, не обясних добре това, което казвам. Така че премахваме трета точка. Чудесно. Господин Дав. Um, well, should... Аз съм съгласен, че трябва да, да отложим трета точка, за да бъде обсъдена тя допълнително. Също така съм съгласен с господин Виланд, с неговите общи бележки, за това, че не, не трябва да се дава на председателя прекалено много правомощия по този въпрос. Той все пак трябва обаче да вземе решението като председател. може да има различни варианти и юли е една възможност. Може би ще има само една кандидатура, но тази кандидатура все още е някакси противоречива. Може би парламентът ще се противопостави на тази кандидатура, като се въздържи. Се въздържи от тайно гласуване. Това е ще се въздържи при тайно гласуване. А пък другата възможност за гласуване е чрез ръкопляскане. Това е доста старомоден начин. Така че по-добре е тайно гласуване, отколкото ръкопляскане. Така че ако трябва да тълкуваме тези правила, трябва да се занимаем обстойно с тях. Да, колега, искам тук да се консултирам, за да не дам някакъв отговор, който да бъде против становището. В 13 член тук се казва, че председател и заместник председателя се избират с тайно гласуване и могат да бъдат представени с съгласие на всички заинтересовани страни. Когато обаче броя на кандидатурите не надвишава броя на местата, които трябва да се попълнат, кандидатите могат да бъдат избрани посредством ръкопляскане. Така че хипотезата е всъщност да има брой на кандидатите, който да бъде равен на броя на местата, които трябва да се запълнят. Тогава правилника всъщност казва следното. Може да. Следователно, при този конкретен случай нямаме много кандидати. Трима, четирима, нито пък три-четири места, които трябва да бъдат запълнени. Имаме едно място и един кандидат тогава се дава тази възможност. Пак казвам, че е възможност да се гласува така. Или пък... Не знам. Аз си мисля, че е трудно да кажем, че не може да се гласува с ръкопляскане, когато имаме едно място и един кандидат. Вторият въпрос. Кой решава как да се гласува, дали с ръкопляскане или не? Аз лично мисля, че правилото трябва да е същото човека, който всъщност председателства заседанието. Това ще е председателят. Може да има и определен брой. Господин Виланд иска думата прекъсвам. Господин председател, още веднъж, за да изясним. За избора в, през юли, за това гласуване, за този избор е подходяща процедурата, която вие предложихте. Но по точка трета трябва отново да се върнем на точка 2.1 от вашето становище и да помислим дали не трябва да се въведе правило, така че председателя да не може да решава свободно. Господин Дав каза, че трябва да има по-модерен метод. Да има все пак изключения а, трябва да се постигне кворум и председателя да не може да каже ще гласуваме така и така, а процедурата да бъде избрана, избрана чрез определен брой гласове на депутати. Ja, nur ganz kurz, ich möchte das... Съвсем накратко. Искам да подкрепя казаното от колегата Виланд. Искам да допълня казаното от него и да кажа, че може да се стигне до парадокс. Възможността за тайно гласуване в определени случаи, както спомена и колегата Дав, когато има само един кандидат, може да е важно. По-важно, отколкото когато има двама или трима кандидати. Когато съм, съм се кандидатирала за определени позиции, ми е било ясно, че мога да заема съответната позиция, защото тези, които трябва да решат, трябва да са съгласни с моята кандидатура и то в по-голямата си част. Така че, според мен, за важни позиции от изключително значение е да има тайно гласуване. Крайното гласуване е по-важно от явното гласуване и в бъдеще е добре да има възможност възможност председателя да може да вземе решение въз основа на тайното гласуване, в случай промощ на председателя да бъдат ограничени. Добре. Значи, искаме да ограничим явно правомощите на председателя, що се отнася до избора на начин на гласуване. И различните възможности ги посочи колегата Виланд. Явно става дума, може би, за подготовката на едно писмо. Ще направим едно писмо, утре ще го гласуваме и вътре ще отразим точно тази позиция, която всъщност сега излезе от дебата днес след обяд. И там ще пише, че при следващото гласуване може да се гласува по този или този начин, това ще го избере председателя, но нашата комисия си запазва възможността да го обсъди този въпрос за а, промяна в правилника за по-нататъчното разширяване или ограничаване правомощите на председателя. Преминавам нататък към пета точка от дневния ред. Тълкуване на членове 50 и 51. А, колегата Мартин обаче го няма. Става дума за споразумение за асоцииране, голяма част от които се ползват, е, се позвават, извинете, на търговски споразумения. Колегата Мартин не го виждам. E И за това преминаваме към следващата точка, шеста точка. Ако дойде колегата, ще видим. Ще преобърнем точките, първо шеста, после пета. Questa relazione Martin, Преминаваме към шеста точка, ако не възразявате. Става дума за изменение на регламент 1049 до 2001 относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на съвета и на комисията. Госпожа Ятемаки е тук и затова моля да вземете думата и да ни обясните за какво става дума. Kiitoksia puheenjohtaja. Ajattelin. Благодаря. Ще говоря на майчиния ми език и ще се позова на текста, който съм изготвила, за да го обсъдим с вас. Относно темата. Тази тема е обсъждана вече на дълго и на широко. И нашата комисия се е и с темата за публичния достъп до документи на Европейския парламент, съвета и комисията. Също гласувахме темата доклада по този въпрос миналата година, обаче ми се щеше да сме малко по-активни по въпроса. За съжаление обаче комисията все още не е определила срок е, за внасяне на изменения и сега за първи път трябва да се занимаем отново с този въпрос. В крайна сметка не сме виновни ние. Беше предложен нов технически вариант, свързан с публичния достъп до документи. Това беше през март това е една техническа преработка. Достъпът не се разширява, а става въпрос по-скоро за това. Новите звена, органи, служби да бъдат включени. Тоест, новите органи ще а, бъдат обхванати в смисъла на Лисабонския договор. Преди това това не беше така. В предложението на комисията става въпрос за следното, а именно точно тази определена точка да бъде промелен, променена. За това става въпрос. Относно Лисабонския договор. Приложното поле на регламента беше разширено В учредителните договори беше е предвидено, че Европейския парламент, комисията и съвета трябва да осигуряват достъп до документите. В Лисабонския договор се казва, че всички граждани имат право на достъп до документите на европейските органи, независимо дали те са в електронен или хартиен вариант относно ЕЦБ, ЕИБ е и Съда на европейските общности. Приложното поле се отнася до тези органи само когато а, става въпрос за административно-технически въпроси. През 2002 година Европейската комисия изготви своето предложение. След това обаче изтече много вода и още много ще изтече, докато се случи нещо конкретно. Става въпрос тук за законодателна резолюция. Комисията и съвета трябва да намерят решение на... Трябваше да намерят решение при първо четене. Това обаче не се случи. Сега се започна наново процедурата по преговори. Помолихме комисията да изготви ново предложение. Предложението все още не ни е представено. Представителя на комисията също е тук. Може би той може да обясни защо все още не ни е представено предложението. може би причината е, че съвета не би се съгласил на един по-широк достъп до документите на европейските органи, но поне на мен нищо не ми беше казано. Комисията може би подкрепя съвета, възможно е в съвета да има разнопосочни позиции, това е възможно. Като видим разпределението на силите в съвета, можем да смятаме и този вариант за възможност. Кой знае? Господин Шефкович ще се срещне с нас до края на месеца и ние ще го помолим той да изготви предложение което да ни бъде представено. Господин председателю, моето предложение е следното. Нашата комисия, чрез ваш господин председателю, да се обърне към комисия Либа, е, към комисията Либе, с нейния председател и да го помолим неговата комисия да се занимае с този въпрос. Също така така че и ние да имаме някакви възможности за действия. Нещата не трябва да се протакат в бъдеще, тъй като тук става въпрос за технически подробности. И нещата не трябва да бъдат и обвързани с първоначалното предложение на комисията. Тук само става въпрос за това да бъдат включени допълнителните нови европейски органи и служби. Нещата обаче се проточват. Не трябва да го допускаме. Е, нещата не се случват, нищо не се придвижва и то, защото липсва становището е, на Либе, на комисията Либе. Затова още веднъж ви моля да се свържете с председателя на комисията е, Либе и да задвижите нещата. Сега съм любопитна какво ще кажат колегите. No, rileggevo la prima parte. Чета тук първата част на 15-ти член и тя е следната. За гарантиране на участието на гражданското общество, институциите и органите на Европейския съюз трябва да работят по един максимално прозрачен начин. Тоест не се говори само за класическите институции, за всички органи. Трябва да се подчертае това. Това е част от изпълнителната власт. Също госпожа Гормай. Uh, mm, Благодаря, уважаеми господин председател. За съжаление, Енрике Гереро е възпрепятстван е, да, да присъства. Щупил си е крак. И а, тъй като той е, води работата по становището, ме помоли да говоря от а, е, негово име. Комисията е започнала работата си по изменението на регламента 1049-2001 е, и в тази връзка ние излизаме със становище. Е, сегашното предложение на комисията се различава от направеното през 2008 година. Е, и по което още не е приключила процедурата по първото четене с е, докладчици господин Кашман и госпожа Ятанаки. Предложението от 2008 е, въвежда известни изменения и допълнения към регламента 1049-2001, докато сегашното предложение се свежда единствено до привеждане в съответствие на този същия регламент с Лисабонския договор. Тоест, новото предложение на комисията не подменя старото за основно изменение и допълнение, а се свежда единствено до техническите промени за привеждане в юридическо съответствие на регламента с новото правно основание съгласно Лисабонския договор и в частност 15 член от същия договор за функционирането на Европейския съюз. При това възникват обаче някои деликатни въпроси, в това число дали е уместно, дали е желателно парламента да се стреми към споразумение на първо четене по новото предложение, имайки предвид, че по висящото предложение от 2008 година не е постигнато а, нито споразумение към първо четене, нито дори е гласувано в парламента на първо четене. Господин Кашман от Комисията за правата и свободите е, възразява е, да се е, е решава по две относително самостоятелни предложения, по един и същ регламент, поради което докладчикът господин Кашман настоява комисията да обедини двете си предложения в едно. Твърде невероятно, малко вероятно е обаче това да стане. Е, е, Първото предложение все още е в Комисията по правата и свободите. Второто предложение, което ще разгледаме на следващото заседание на нашата комисия, ще се свежда единствено до становище на вниманието на Комисията за правата и свободите е, във връзка с привеждането в юридическо съответствие на регламента с Лисабонския договор. Благодаря, господин председател. Искам да помоля председателя на комисията да вземе думата. Господин Люгрант има думата. Благодаря, господин председател. Аз не съм Легран, а Легри. Е, добави ораторът. Благодаря да госпожа Ятемеки за много конструктивния подход в опита и да се поднови работата по е, тази материя, която е, наистина бе спряна от последните парламентарни избори на САМ. Днес трябва да бъдем максимално ясни. Наистина, Два са внесените документи. Първо, онова, което ние на вътрешния си жаргон наричаме е, мини преработката или, или мини изменението, относително просто упражнение, така да се каже, което въвежда е, във вторичното законодателство е, в случая пряко е, разпоредбите на Лисабонския договор. Лисабонския договор въвежда свободния достъп до информация на всички европейски е, институции и възниква противоречие между това договорно положение и случая е, регламента за публичния достъп до документите на ЕП. И, и, и разбира се, такова съответствие с Лисабонския договор трябва да бъдат приведени и други актове. Е, и не само по отношение на тези клаузи на договора. Във всеки такъв случай е, комисията смята е, за свое задължение да предложи такива изменения. Гражданите получават нови права, съгласно Лисабонския договор, и тези права следва да бъдат превърнати в реалност. И сега, дали това право на достъп да бъде утвърждавано, ако правилно разбираме оратора. Ние смятаме, че доколкото в близко време не се очертава някакъв напредък по основното изменение и допълнение, предложено от комисията от 2008, то новото техническо, така да се каже, изменение следва да бъде разглеждано отделно с цел единствено да се предоставят на практика правата на европейските граждани, прогласени от Лисабонския договор. И ние се надяваме парламентът да погледне благосклонно и разумно на тази наша инициатива, като на една логична последица от е, изменението на договорната база. Сега, предложението от 2008 година. Комисията не се опитва да се прикрие зад гърбата и да се каже на едната или на другата институция. Процесът е в застой както в парламента, така и в съвета. Комисията направи своето предложение, участва активно в работата на, на различните работни органи, на, на работните групи на съвета, на комисиите на парламента. И сега Комисията трябва да се ориентира в новия ландшафт, така да се изразим. за да поднови своята инициатива предвид състоянието на нещата в съвета и в парламент. Но комисията не знае каква е позицията на парламента по този въпрос. Бе подготвена проекто законодателна резолюция, редица изменения, близо 90 бяха внесени. Знаем също така, че голяма част от измененията не бяха насочени по същество към самия регламент, а се отнасяха до редица въпроси, било то не попадащи в кръга на разглежданата материя, по една или друга причина – отдалечаващи се в значителна степен от съдържанието на самия регламент. Ние, разбира се, сме готови да обсъждаме и тези въпроси, но, но нека сме наясно. Не комисията задържа процес. Комисията не се оправдава в никакъв случай с парламента или с съвета. Комисията полага усилия да работи все така конструктивно и очаква парламентът да и представи своята недвусмислена позиция, така че тя, комисията, да може да реагира. На 28 май заместник председателят на комисията Шефкович има среща с докладчика и с останалите основни действащи лица и се надяваме в резултат от това комисарят да, да може да представи нещо по по-съдържателно като реакция от страна на комисията. Но на нас ни се струва, че ако е, съумеем да насочим вниманието си към съществените съдържателни аспекти на самия регламент, е, вероятно бихме могли да постигнем напредък. Благодаря, господин председател. Господин Даф иска думата. Uh, some трябва да кажа, че се отнасям с известно съчувствие към комисията. Е, крайно обесърчаващо е явно да си комисията. Не веднъж съм го казвал, но особено при въпросните обстоятелства, когато парламентът всъщност е пропуснал да действа. Ако не се лъжа, към края на предходния мандат на Европейския парламент, тук е, в нашата комисия гласувахме становище. И становището ни бе доста критично настроено към доклада на парламента, проекто доклада, който според нас е, е, наистина представяше една мешавица от институционални въпроси за правото на една или друга институция да получи достъп до едни или други документи от една страна и правото на гражданите на такъв достъп. Но трябва да призная, че споменът ми е поизбледнял. Преди време беше. И аз определено смятам, че председателят следва е, категорично на заседание на председателския съвет да повдигне е, този въпрос за застоя, е, в който се намира не само този законодателен процес в Европейския парламент. А сега, що се отнася до мини изменението, до е, така наречената лисабонизация на е, регламента, смятам, би трябвало да прокараме е, това изменение колкото се може по-скоро. Ако няма други желаящи да се изкажат, предложението на госпожа докладчика, която е да се обърнем към председателя на комисията Либе, да се заеме неговата комисия с а, това досие и да го направи без да се чувства по някакъв начин обвързан с предходните дебати и предходно законодателен мандат и да изготви един доклад, а, който да зачита 15-ти член по един а, свободен начин. Та, това би трябвало да бъде решението, което според мен излиза от този доклад. Ако сте съгласни, ще напиша едно такова писмо и на председателски съвет и а, ще повдигна този въпрос. Искате думата, госпожо Ятен Маки, Kiitoksia. Благодаря Аз определено подкрепям идеята да се излезе с такова е, писмо, тъй като и аз мятам, че това техническо предложение за изменение следва да бъде придвижено колкото се може по-бързо. Парламентът в никакъв случай не би трябвало да го задържа. А на вниманието на Андрю Дав, е, нека кажа, мисля, че сте съвсем прав. Вие точно помните всъщност е, какво стана на времето във връзка с този регламент. Всъщност нещата бяха две. Наистина, правото на гражданите на достъп до определени документи и правото на институциите на достъп до такива документи. И двете неща не бива да се смесват. Но това конкретното, новото предложение е, е, е наистина дребно, техническо, е, е, привежда в техническо съответствие регламента с Лисабонския договор, а по-нататък да се надяваме, че ще получим от комисията вече едно далеч по-обширно предложение за изпълнение и допълнение, което да отразява не само буквата, а и духа на Лисабонския договор е, в името на една по-голяма институционална прозрачност. Добре, Оставам с впечатление, че постигнахме съгласие и затова сега, тъй като пристигне и колегата Мартин, можем да се върнем на пета точка от дневния ред, която е свързана с тълкуването на членове 50 и 51 относно споразумение за асоцииране, голямата част от които се позовават на търговски споразумения. На заседанието на 15 март Всъщност взехме решение да изберем колегата Мартин като докладчик по темата. Става дума за едно искане на тълкование, което бе подадено към нас от председателя на Комисията за международна търговия, господин Морейра, от 4 марта е това писмо. Колега Мартин, моля да обясните работния документ, който подготвихте. Благодаря, господин председател. Извинявам се, че е, не бях тук, когато за първ път повдигнахте тази точка от е, дневния ред, но, но днес явно доста бързичко препускаме през е, дневния ред. Сега това е искане от целия състав на Комисията за международна търговия за тълкуване на членове 50 и 51 от споразуменията е, голяма част от текстовете, на които членове, е, се отнасят е, за търговски споразумения. И аз трябва да кажа, че съм близо до тази комисия. Това е необходима оговорка в случая. Много споразумения за асоцииране са в ход. Някои от тях са на последни етапи преди ратификация с Андийската общност, с Меркосур и прочие. Например, и, значит, и съдържат значителен търговски елемент тези споразумения за асоцииране, е, а не само общо политически и външнополитически въпроси. Както знаете, 51 първи е, член от правилника е, се отнася за е, действията на няколко комисии, когато те е, са компетентни едновременно по един и същи въпрос. Освен това, ние наскоро изменихме правилникът, член 51, което обаче изменение не засяга това тълкуване. Е, Комисията за международната търговия иска просто да узнае дали по принцип 51-и член може да бъде упоменат е, във връзка с поразумения за асоцииране. Трябва да добавя също така, че е, макар и тук да се говори и за 50-ти е, член, ние не би следвало да го тълкуваме по-настоящем, тъй като през февруари месец 2009 година сме дали такова тълкуване с заключението, че не е възможно а, а, асоциираните комисии, е, т.е. Да, да, да, да, да работят свързано няколко комисии, по повод на процедурата за съгласие. Така че, по въпросът, който ни е отправен, предлагам да тълкуваме единствено 51 член и тук да кажем, че комисиите по 51 член са равнопоставени и не е, е необходимо по принцип, ако са на лице условията за 51 член, да се а, позоваваме на 50. ти Що се отнася до конкретните споразумения, които посочва в искането си Комисията за външна търговия, според мен те отговарят на критериите, но не е предмет на тълкуването е, да се позоваваме на едно или друго споразумение. Тоест, заключение, аз подкрепям тълкуването, че 51 член от правилника може да се приложи за международни споразумения, е, които се приемат от Европейския парламент по процедурата на съгласие. Ние наскоро изменихме правилника направихме едно разграничение между 50 и 51 член на базата на това, че тези въпроси няма как да бъдат изгледани извън а, такъв тип споразумение. Така че по принцип те са неразривно свързани. Господин Гилегрип има намата. Euh, е, благодаря, господин председател. Аз е, бих искала да нахвърля някои съображения по е, въпроса, който разглеждаме. Най-напред благодаря на господин Мартин за интересния му работен документ. Въпросът, който повдига председателя на Комисията за външна търговия Марея е, е доста важен. Особено след влизането в сила на Лисабонския договор и всъщност това питане от страна на Комисията по външната търговия е повод за нашата комисия да отчетем най-новото институционално развитие, да, да извадим някои поуки от всичко това, да, да, да, да прецизираме някои от аспектите на Лисабонския договор. Съгласно който парламентът има нови прерогативи, нови правомощия и отговорности и в частност при ратификацията по 128 нов от договора на международни правни актове. Освен това, трябва да се позовем и на седмо приложение от правилника е, за дейността на парламента, който определя правомощията на различните парламентарни комисии. И в това седмо приложение на Комисията за международната търговия се дават правомощия по въпроси за провеждането на практика на общата търговска политика на Европейския съюз и външните му отношения. Предвид новия институционален пейзаж, новите прерогативи на парламента и текстът такъв какъвто е той днес на седмо приложение, досежно правомощията на Комисията за международната търговия, според мен е нормално да се смята, че същата комисия може да бъде е, определена за компетентна да даде или не, между другото, своето необходимо съгласие е, за сключването на международни споразумения с с е, сериозен търговски елемент. И с това, виждате, аз е, и е, чрез мен моята група, е, изразявам е, съгласие с тълкуването, което дава докладчика е, по това тълкуване Мартин. Между другото, според мен е очевидно, че нищо не би попречило е, на Комисията за външна търговия да изрази е, своето становище по един е, договор, тъй като в край на краищата председателския съвет може да задейства процедурата в последствие на съвместно гласуване във вашия доклад на 25 май, е, господин председател, вие предлагахте една нова редакция на 51-я, същия този член от правилника, е, съгласно която при такава процедура на съвместно гласуване е, тя всъщност да се отнася и за такива случаи, в които предметът на, на решението, на акта е, попада в правомощията на няколко комисии този доклад, докладът Казини, бе прият от нашата комисия, но все още не е минал на пленарно заседание. Те първа през юни месец трябва да се гласува. И на мен ми се струва, че следва да, да подходим по начина, който е по-скоро логичен. Тоест, първо трябва в пленарната зала да се гласува докладът Казини, който ще даде нов текст на 51 член от правилника и чак след това да се произнасяме по тълкователното искане на Комисията за външна търговия и съответно тълкуването, което ни предлага днес господин Мартин. Е, необходимо е, е, следователно, според мен, да отложим е, гласуването по доклада на господин Мартин. И преди всичко това и а, а, е, а, е, е, желанието, което изразява председателят Морера а, в а, своето послание към нас, а, би било наистина добре а, да си дадем повече време, а, да помислим а, в светлината на вече 18 месеца прилагане на Лисабонския договор, защо не, в край на краищата, и за преразпределението на съответните правомощия на парламентарните комисии. И, е, както казах, в заключение е, ние предлагаме да се отложи гласуването по тълкуването, тъй че да имаме време да, да разискваме, да, да преразгледаме цялостно актуализацията на, на, на правомощията на комисиите в светлината на Лисабонския договор. Това е, е отново изразявам благодарност на колегата Мартин е, и е, с готовност ще продължим работа по този въпрос. Благодаря. Благодаря ви. Мисля, че няма по същество големи разлики, но от гледна точка на самия метод на работа явно се иска първо едно гласуване по доклада за поправка на член 51 при следващата сесия през юни. Господин Даф има думата. Мисля, че с цялото ми уважение аз не бих нарекал този доклад изключително интересен. Бих го нарекал доста интересен. I Could uh, Mr. Uh, Martin give me... Господин Мартин, може ли да ми дадете пример за това къде има общи правомощия по някое международно споразумение на отделните ни комисии? Кои други комисии биха могли да се опитат да съвземат част от прерогативите на Комисията по международна търговия? Говорите, може би, за комисията по външни работи или пък за... Всъщност, коя комисия визирате? Искам просто най-общо да ми се даде някакъв пример как ще заработят нещата на практика. Първо по казаното от Андрю. Много е наболял този въпрос, защото има доста търговски споразумения, които се разглеждат Комисията по външни работи. Комисията по търговия беше изправена пред два пътя. Аз знам, съжалявам, какво се случва там можем да кажем, че не сме съгласни с разпределението на докладите, да кажем този доклад е трябвало да дойде при нас или пък да тълкува член 50 и, да каже трябва да има съвместна процедура на състояние на тези комисии. Ако обаче вземем споразумението за държавите около Андите, Перу, Колумбия, и други трябва да кажа, че там има елементи и на външни отношения, не само на международна търговия, затова се смята за едно споразумение за асоцииране и асоциационните споразумения, както знаете, трябва по правило да отидат в Комисията по външни работи. Имайки обаче предвид колко е важна работата на Комисията по външна търговия, то тогава е, излиза, че тя трябва да излезе само с, с становище по въпроса, но не и решаващо такова. Преди Лисабонския договор това дразнеше, но не беше толкова важно. След обаче Лисабонския договор това е жизненно важно. Точно поради Лисабонските разпоредби трябва да се прилага, според нас, член 51. Сега по коментарите на колегата Грипен. Нямам нищо против да изчакаме, но предпочитам едната седмица, разбира се, да се гласува, да се приеме на пленарното заседание, което идва на мини сеста, но нямам нищо против да бъде и отложено. Благодаря. Ако няма други изказвания, оставам с впечатление, че е, може би ще се гласува дома ни. Утре ли ще отложим? Всъщност, разбрахме ли се? Да гласуваме ли по това? Като председател и докладчик по един въпрос, който е свързан с модификациите на 51 член, аз предпочитам да го отложим, защото тогава ще имаме някаква юридическа основа. Ако никой не е против, да го отложим. Е Господин Мартин явно е съгласен. Добре, няма нужда да се гласува тогава. Благодарим на колегата Мартин за доклада и за изказванията на всички колеги, които се изказаха. Но господин Мартин така не, че трябва да продължи да се изказва, тъй като следващата точка е седма точка, по която той отново е докладчик. Става дума за предложение за регламент на Европейския парламент относно реда, реда извинете, и условията за упражняване на правото на Европейския парламент да предприема разследвания за замяна на решение на Европейския парламент, Съвета комисията от 19 април. Господин Мартин ноември 2009 година бяхте избран за докладчик. Става дума за една оценка. Да, кажете, кажете. Really sorry, Съжалявам, че трябва да се намеся отново. Искам да кажа, че трябва да отиде на друго заседание и може би до... И може ли да отменим точката за утре сутринта? Да, знам, че е темата много важна, но аз вече закъснявам за другото заседание. Съжалявам. Трябваше да обясна на Андрю Дафа, че трябва да се срещна с представител на I'm right, exactly държавния секретар на Шотландия. Извинявам се. Има желание за дума. Um, ще има ли възможност утре сутрин, каза господин Агню, да задаваме въпроси на господин Мартин? Кажете по кое време ще може да се говори, кога ще бъдете тук? Утре ще гласуваме в 9, не е ли така? Dunque, l'ipotesi di un rinvio a domani. Добре, отлагане за утре сутрин на доклада на господин Мартин за е, комисията за разследване вече е направена. Е, очакваше се да бъдат по-дълги дебатите преди това и се очакваше съответно да има време за задание на координатите. Затова сме записали 10 часа господин Мартин в 9 часа евентуално би могъл тогава да изложи своето становище. Това като хипотеза вече беше включено в дневния ред. Мислехме, че ще можем да спечелим още повече време, но явно няма да стане. Но човешкото клониране не е одобрено. Аз по принцип съм против клонирането. Не може да клонираме господин Мартин. Той не може да бъде на две места едновременно. Чудесно. Отменяме за утре сутрин в 9 часа, дебата по седма точка. И тогава какво да кажем? То нищо не остана. Всичко свършихме по работата на нашата комисия и, и за това закривам заседанието на комисията. Утре сутрин в 9 часа ще продължим. В 9, моля ви, не в 10, моля ви. И заседанието на координаторите ще започне веднага. Да. E ще направим една пауза, защото координаторите, една голяма част са тук, само мен да го няма. Ако може да го проследим, ще го намерим, ще го извикам. So you start the coordinators. So, okay.